Bene, se gentilmente prendete posto possiamo iniziare il nostro incontro quasi in orario anche se... Моля да заемете местата си, за да започнем почти на време, въпреки че не всички са все още тук, но поне ще можем да се придържаме към дневния ни ред за днес. Имаме гости днес. Елир Мета е наш гост – Радвам се много, че той дойде на тази среща. Искам да поздравя него и страната му за огромния напредък, които са постигнали в процеса на извършване на реформите. Има интересни събития в сферата на сигурността, върховенството на закона и економическите реформи. Ние очакваме и допълнителни подобрения в сферата на правосъдието, вътрешния ред, медиите, въпреки че там също има положителни развития, които се надяваме, че ще продължат и в бъдеще. Както ви е известно, Албания не беше включена в първата група страни за премахване на визите. В тази група бяха включени Сърбия, Черна гора и бивша Югославска република Македония. Трябва да признаем обаче, че от тогава в Албания е постигнат значителен напредък в решаването на оставащите проблеми. Но предвид на политическата ситуация в страната, има някои е, опасения. Ние сме в началото на мандата на новото правителство и има спорове между партиите, участвали в избори за резултатите от тези избори. Те не могат да постигнат съгласие. Това се отразява отрицателно върху политиката за извършване на реформи. и компрометира развитието на нещата. Господин министр, ние очакваме да чуем от вас някои насърчителни думи и бих желал веднага да ви дам думата. Благодаря ви много господин председател Албертини, уважаеми депутати от Комисията по външни работи. За мен е удоволствие да говоря пред а, вашата комисия само две седмици, когато през... министър-председателя Бериша представи пълния въпросник а, на комисаря Фюле. Ние бяхме подготвили много добре този въпросник, включително с участието на представители на гражданското общество. Освен това, ние се ангажирахме да изпълним много от изискванията, свързани с облегчаването на визовия режим, като въпрос е изключително важен за нашите граждани, за нашата страна, с оглед на човешкото достоинство. Сега ние сме на път да вземем важно решение, да дадем възможност на гражданите да пътуват безвизово в шенгенското пространство. В този контекст искам да използвам тази възможност, за да благодаря на вас, на Европейския парламент, за твърдата подкрепа и за насърченията, които ни отправяте. За евентуално примахване на визовия режим в скоро време за Албания. Това става още важно с влизането в сила на Лисабонският договор, съгласно който Европейският парламент има по-силни функции за вземане на решения. Това решение е изключително важно не само за нас, но и за вас, като представители на европейските граждани и бих искал да споделя с вас някои от постиженията ни в тази област и по пътя на европейската интеграция. Вие а, знаете основните елементи от комисаря. Вие също имате впечатление от последното ви посещение в Албания. Албания постигна значителен напредък в сферата на сигурността. Повече от 600 000 биометрични паспорти бяха издадени. Имаме електронен регистър за гражданското състояние. Всеки гражданин има ЕГН. Албания постигна значителен напредък в управлението на границите, управлението на миграцията, Имаме биометрични четци, друго важно оборудване в тази област, също процедури, които са стандартизирани. Имаме национален план за действие, който съдейства за интегрираното управление на гражданите. Ние сътрудничаем в процеса на реадмисия. Албанските власти също засилиха усилията си за борба срещу корупцията, трафика и други негативни явления. Много неща бяха постигнати. тук искам да поставя, а, че имаше промени за а, конфискация на имущество, придобито а, чрез а, незаконна дейност, а, така наречения закон а, против мафията. Така се а, изкореняват а, престъпните групи. Имаме национален а, план а, за борба с корупцията. Даните показват, а, че има, има покачване на броя на лицата, подведени под отговорност за корупция, както и осъждането на такива лица, включително примахването на имунитета на съдии. Продължава борбата срещу трафика на наркотици, както и култивирането на наркотични растения. Има добро сътрудничество между правораздавателните органи в страната. Основно на важност има това за гарантиране на устойчивостта на тези действия. беше прията закон за защита срещу дискриминацията. Това е също много важно събитие. Имаме също комисар за гарантиране на равенството, така както е предвидено в закона. Той скоро ще бъде назначен от парламента. Що се отнася до свободата на изразяването, Националното събрание прие решение свързано с криминализирането на клеветата. Въпреки економическата криза, ние запазваме нужната предсказуемост в страната. Ние имаме жизнеспособна економика. Растежът за 2009 беше 3,3%. Ние инвестираме в, в енергийния сектор, в междусистемните връзки и се превръщаме в съществен регионален фактор в това отношение. Също се отнася и за пътната инструктура, която значително се подобри. Стратегическата цел е да свържем Албания с местните регионални пазари, дори и в по-широк мащаб. Ние също играем конструктивна роля за мира и стабилността в Западните Балкани. Има засилен обмет между економиките, между гражданите, между гражданите контактите между университетите. Албания поддържа отлични отношения с всички съседи и страни от региона. Също подобряваме отношенията си с Сърбия, защото считаме, че регионалното сътрудничество и интеграцията е от основна важност за интегрирането на целия регион, включително на Албания. Ние знаем какви са силните ни страни, но същевременно не отричаме, че имаме и слабости. Ние не сме съвършени, ние трябва да работим усърдно, заедно, за да изпълним европейските изисквания. Правителството заяви своя ангажимент и воля да работи, да споделя отговорностите заедно с опозицията, като Целта е да се преодолее сегашното политическо положение. Управляващото мнозинство покани опозицията да участва в конструктивен диалог на базата на два основни принципа прозрачност, спазване на конституцията на страната. Управляващото мнозинство предложи на опозицията да председателства парламентарна комисия за разследвания както и за създаването на прокурорски орган, който да направи всички обвинения, отправени от опозицията и да осигури пълна прозрачност на изборния процес. Евра... Албания е член на НАТО. Тя кандидатства за членство в Европейския съюз. За това спазването на Конституцията и независимостта на съдебната власт трябва да бъдат гарантирани. Ние не можем да отменим решението на съда. Опозицията има право да се обърне към Конституционния съд, както и към Венецианската комисия и ние ще се съобразим с тяхното мнение. Правителството счита, че това, което се случва в парламента а, от страна на Социалистическата а, партия, а, не допринася за изпълнението на европейския ни дневен ред. Ние, освен това, предлагаме на опозицията да предприеме водеща роля за реформа на изборния кодекс, за предстоящите избори, на базата на препоръките на ОССЕ и на Службата за демократични институции и наблюдение на изборите. Ние искаме да работим за открит конструктивен диалог с опозицията, защото сме убедени, че това е единствения начин да вървим напред по пътя на присъединяване към Европейския съюз. Това е национална цел за всички албанци. Благодаря ви. Сега съм открит за всички ваши въпроси. Благодаря, господин министр. Докладчикът за Албания има думата сега, моля. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Първо искам да Поздравя с добре дошъл господин Илир Мета, заместник министър-председател и министър на външните работи на Албания. Аз самият съм посещавал Албания във връзка с изготвянето на този доклад и проведох подробни разговори с президента, с представителите на политическите партии, на гражданското общество, така че вече имаме ясна картина за страната и в доклада днес след обед ще говорим за това. Аз искам да потвърдя казаното току-що от господин Мета, а именно, че са направени големи крачки напред в посока модернизация и реформи в Албания. Акт, който ние приветстваме. Перспективата за присъединяване на Албания към Европейския съюз и на страните от Западните Балкани като цяло, сега със сигурност представлява стимул за придвижване на реформата напред и този стимул съществува напълно при всички политически партии в Албания, а що се отнася до европейските органи, заедно с Европейския парламент се посочва, че ние трябва да допренесем нещата да тръгнат напред като цяло, което означава, че органите на Европейския съюз не трябва да влизат само в ролята на контролни органи и да контролират направеното до сега, а да играят и подкрепяща роля в полза на Албания като страна. Решаваща въпроса за продължаване на реформите и решаване на конкретни въпроси. Имаме процедура, която не може да е, продължава до безкрай. Парламентът не може да работи по този начин и не се получава диалог, ако просто се говори за проблемите без да се прави нищо. Има политически становища, които се поддържат твърдо, обаче трябва да се мисли и за конституционната отговорност и за отговорността, която изискват хората от нас за решаване на проблемите по парламентарен път. Очакваме нормализиране на ситуацията в това отношение и политическите сили да пристъпят отново към решаване на конкретни проблеми. И искам да се присъединя към казаното от господин Мета, е, в смисъл, че бяха направени много промени е, за е, налагане на принципа на правовата държава, бяха приети много закони срещу корупцията и трафика на наркотици аз мисля, че това са решаващи въпроси и албанското правителство и политическите сили в страната трябва да се концентрират върху прилагането на тези закони, защото точно то е изключително трудно и накрая искам да кажа, че ние също трябва да следим тези процеси. Искаме да играем подкрепеща роля, не само роля на контролиращи органи. Трябва да видим как всъщност се прилагат тези закони на практика и да следим този процес. Благодаря, господин Хунта. Хунта. Сега колегата Кукън, председател на Комисията за Албания. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам с добре дошъл заместник министър-председателя на Албания. Поздравление за Албания по два въпроса за предаването на попълнения въпросник за предсъединяване, а също и за постигнатият напредък и свършената работа от Албания по линия на премахване на визовият режим. Аз бях един от депутатите посетили на сколо Албания наистина видяхме, че е на лице техническата база и тя функционира добре. Няма съмнение, че Албания е постигнала напредък в редица сфери на политиката през изминалата година по пътя към Европа. При все това, политически патова ситуация в парламента, където е, опозицията бойкотира заседанията, може да забави този процес. Господин министр, искам да ви попитам. Предполагам, че има някои законодателни актове, които Албания трябва да приеме по пътя към интеграцията. И за приемането на тези законодателни актове се нуждаете от гласовете на опозицията – какво ще направите по въпроса? Как смятате да разрешите проблема? Разбира се, според мен колкото по-скоро се решат политическите проблеми, толкова по-добре за страната. Аз лично смятам, че всички тези въпроси трябва да бъдат разрешени чрез демократическите институции и техните решения трябва да се спазват от всички, от всички политици. В понеделник и вторник ще се проведе първото заседание на Парламентарната комисия за стабилизиране и асоцииране. Това ще е нещо ново за депутатите от Албания, защото в Албания те не прекарват много време заедно в парламента, а тук в Брюксел – ще трябва да стоят заедно в продължение на 7 часа за преговори, плюс това обяд и вечеря. Надявам се това да даде положителен тласък на бъдещето сътрудничество между депутатите от Албания. На последно място, господин министр, регионалното сътрудничество, участието на вашата страна. Искам да ви поздравя. Албания е много активна държава. Вие сте премахнали визовият режим за повечето от държавите в региона. Искам да ви поздравя и да ви попитам, планирате ли други дейности в тази сфера? Благодаря. Благодаря, господин Кукан. Сега давам думата на колегата Данжан, председател на подкомисията Сигурност и отбрана. Благодаря, господин председател, господин а, заместник министър председател господин министър на външните работи. Аз искам да ви благодаря и да изкажа нашите поздравления към правителството за работата в конкретните области, които споменахте. Албания върви по правилен път. Бойкотът на парламента от опозицията естествено е неприемлив. Искам сега да се върна на темата регионално сътрудничество. Мисля, че тук вашето правителство и вие самият трябва да играете важна роля, защото регионът си остава проблемен и освен това се поставя изискването за стабилност и разкриване на перспективи за бъдещето. Имайки предвид и Сърбия, искам да науча как протекоха разговорите в Сърбия, с какви резултати се върнахте вкъщи и как бихте оценили ситуацията в бивша Югославска република Македония, именно във връзка с албанското население там – тук трябва да се посочи, че преговорите с НАТО и с Европейския съюз са в задънена улица. Вие заехте една конструктивна позиция и затова искам да чуя от вас как преценявате ситуацията. Благодаря, господин Данжан. Сега давам думата на господин Мета за отговор в рамките на 5 или 6 минути. Няма да говоря надълго на широко за изборите ни. Ще бъда кратък. За първи път през последните две десетилетия избирателният закон, избирателната комисия, избирателният колегиум бяха съставени с участието на лидера на опозицията. Мнозинството подкрепи всичко, което предложи той. На второ място. Тези избори, няма ще повтарям, бяха най-добрите. От правна гледна точка, от гледна точка на техническата база, всеки глас бе отчетен на мониторите, на всяка маса в страната за преброяване, на всяка секция. Двете партии имаха еднакъв брой представители, 50-50 в избирателния процес. Всички представители на партията на социалистите потвърдиха резултатите в цялата страна. Те искат да разследват последните избори, повдигнаха редица проблеми. Мнозинството им предложи всичко, което може – Те искаха мнозинство в парламентарната комисия, обикновено мнозинството се, се пада на управляваща партия, но ние им позволихме това. Искаха председателя да е техен, позволихме и това. Искаха да поручат всичко. Добре. Комисията може да започне работата си и днес, ако иска. И днес да разследва. По всички въпроси. Те искат да се отворят и да се преборят всички избирателни кутии. Но Върховният избирателен съд и избирателната колегия, всеки съдия в този орган бе одобрен с консенсуса на лидера на опозицията. Твърди се, че това, не е, това е в противоречие на Конституцията, защото се нарушава независимостта на съдебната власт и на съдилищата. Има решение на Конституционния съд от миналото, което касае именно подобни анкетни комисии. Те могат да разследват всичко, но не и решенията на съда. Социалистите казват не. Въпросът е конституционен. Е, той може да бъде сезиран до Конституционният съд. Ние проявихме разбиране и приехме предложението да бъде сезирана даже и Венецианската комисия, която е надежден орган и ни е предоставила доста помощ при изготвянето на Конституцията на страната. Какво е решението? Решението е подобна комисия да започне работа днес или утре, тъй като бяха повдигнати много проблеми. Междувременно социалистите могат да сезират Конституционният съд или Венецианската комисия. И когато се произнесат тези органи, ние ще се съобразим с тяхното решение. Та, това е положението. Съгласен съм с колегата депутат е, тук, е, който попита как стои въпросът с гласовете, от които се нуждаете, за да спечелите квалифицирано мнозинство и да приемете някои законодателни актове? И какво ще правим по въпроса? Европейската интеграция не е задължение само на правителството. Ако опозицията не възприема интеграцията като свое собствено задължение, това е въпрос, който поставя под съмнение ценностите на тази опозиция, защото европейската интеграция е национална, държавна цел. Не само за Албания като страна, но и за албанците като нация, защото единствено чрез европейската интеграция на Албания и всички страни от региона, албанците ще могат да са сплотени заедно под шапката на Европейският съюз, заедно с всички останали народи от региона. Смятам, че опозицията трябва да поеме своята отговорност. Много неприемливо е, че в деня, в който министр-председателя предаде пълнене въпроси на Европейската комисия, лидерът на опозицията призова лично за социални безредици. На какво основание? Какво е посланието, което се отправя? На албанците наистина им ми е писнало вече от подобни изпълнения. Бойкоти, заплашване, използване на насилие. Това е съвсем погрешно послание. Искаме опозицията да си помисли по въпроса колкото се може по-скоро. Ние сме готови да водим диалог, да търсим решения. Но не може да взимат за залог е, страната, стабилността и върховенството на закона и бъдещето и в Европейския съюз. Лично аз съм готов да направя всичко, също и мнозинството, но опозицията трябва да поеме повече отговорност, да има по-градивен подход – не трябва да забравя, че националният интерес има превес пред е, личните интереси. Не знам какво повече да направим пред това положение. Но ако отвърлим решение на съда, това е най-лошото послание, което можем да отправим за бъдещето на нашата държава. То няма да се базира на върховенство на закона, а на машинациите на албанските политици, продиктувани от техните интереси. Относно региона, ние сме решени да работим с всички държави, с всички съседи. Поради тази причина наскоро бях на държавно посещение в Сърбия. Разбира се, имаме съвсем различно становище по въпроса за Косово и неговия статут, но сме съгласни, че Косово ще е част от е, Европейския съюз в бъдеще и че независимо от разнопосочните мнения трябва да работим за стабилност и благоденствие и за интеграцията на Албания, Сърбия и целия регион – поради тази причина сме готови да задълбочим отношенията си с Сърбия и с всички държави от Юго-Источна Европа, с които и без това имаме добри отношения. Именно поради тази причина премахнахме едностранно визите за сръбски граждани преди няколко дни. Надяваме се, че ще има реципрочен отговор и от другата страна съвсем скоро. Опитваме се да задълбочим регионалното сътрудничество, особено по линия на борбата срещу трафика на хора, защото това е проблем за целия регион. Трябва да координираме по-добре усилията си, да има по-добра координация с Европейският е, съюз. Това ще повиши репутацията на нашия регион – когато в Европа ще се обсъжда премахването на визите и предприемането на други мерки по пътя към интегрирането на нашия регион. Относно Македония, Искаме да се, постъпи, да се постигне по-голям напредък, да има по-добра програма в страната напредък по линия на изпълнение на споразумението. Ние имаме интерес страната колкото се може по-скоро да вземе мястото си в НАТО, да подобри отношението с Европейският съюз. Ние искаме албанските лидери, албанската общност да са конструктивни, да бъдат търпеливи, и да работят с демократичните институции на тази държава. Благодаря. Е, Благодаря, господин министр. Вегенин за три минути. Добре дошъл на господин Мета в нашата комисия. Мисля, че тази обмяна на мнение е много важна. Искам да ви поздравя от името на групата на социалистите и демократите за напредъка, постигнато от вашето правителство, от Албания напоследък. На първо място трябва да кажем, че всяка успешна стъпка на страните от региона <clears throat> допринася за успеха на всички от региона. Всяка страна се оценява по-отделно, но понякога се гледа на региона като цяло, затова всяка положителна стъпка е полезна и за останалите страни. Стремежа към подобряване на отношенията с съседните страни в региона е нещо много положително, което е от полза за вашата страна. Бих искал да подчертая, че през настоящата година, въпреки с малко забавене, Албания ще се присъедини към безвизовия режим. И мисля, че това ще създаде повече оптимизъм в страната по отношение на Европа. Ние бихме искали гражданите на Албания да работят за осъществяването на реформите, за да се ускори присъединяването ви към Европейския съюз. Но следва да имаме предвид, че подготовката за членство не е административен въпрос. Има политически аспекти. Всички граждани на страната или поне огромно мнозинство от тях трябва да подкрепят предприеманите стъпки. Събитията след последните избори в Албания, вие говорите много за ситуацията, но ако господин Рама беше тук на ваше място, сигурно щеше да каже различна, но не по-малко убедителна история, представяща ситуацията. Ние не искаме да се намесваме във вътрешните ви работи, разбира се, но ние бихме искали проблемите да бъдат решени. Винаги, когато има такъв конфликт и противоречие, не можем да виним само една от страните. Надяваме се, че и двете страни ще могат да направят компромиси, за да може този политически застой да бъде прекратен колкото е възможно по-скоро. В този смисъл бих искал а, да ви помоля да кажете нещо повече за следващите стъпки, които се предвиждат. Да видим каква е позицията на а, различните страни, на правителството, на опозицията. А, ако никой не променя позицията си, как е, смятате, че ще се стигне до решение, дали това няма да навреди на опитите ви за присъединяване към Европейския съюз. Благодаря на господин Вегенин. Госпожа Пак, е, докладчик в Сянка за Албания. Благодаря, господин е, заместник министър-председател, че сте тук сред нас. През последното десетилетие често сме се срещали с вас е, е, в най-различни качества и си спомням за последните делегации, където вие с много голяма енергия се противопоставихте срещу избирателния закон, който тогава беше разработен от Рама и Бериша сега вие напълно отговаряте за тези резултати, приемате тогавашните решения по отношение на избирателния закон и а, е, сте а, е, всъщност а, е, в ролята на човек, който е, е внесъл някакво предложение и се бори срещу него, като срещу вятърни белници. Това за мен е малко неразбираемо. Наистина. А, има ли толкова важни неща, които да бъдат повод за опозицията месеци наред да не влиза в парламента? И е, освен това, има е, призиви към социални, е, без, безредици. Как може една партия да прави това в ситуация, в която страната има правителство, което не е излъчено от една партия, а в него са представени различни политически групировки, които преди това са връждували, но сега са се обединили в интерес на Албания и европейската интеграция. А вие казвате, че това е задача на всички, също и е, на политиците, които са в опозиция. Аз директно следя ситуацията в Албания от 1991 година насам и мога да потвърдя това, което вие казвате и които казаха Оди и други. И въпреки, че всички твърдят и са съгласни е, с е, тези твърдения, и ако след това има някакви упреци, след това съгласие, тези упреци трябва да бъдат отправени към правилното място. Аз не разбирам до днес как е, опозицията, ако има някакви основателни възражения, не ги представи пред Конституционния съд и пред избирателната комисия. Не парламента е този, който решава дали ще се отварят избирателни секции или не. Аз е, не разбирам или господин Рама няма възражения и е, прави направи целият този шум от личен интерес. Е, ако е така, нещата трябва да се нарекат с истинските им имена. Аз никого не искам да обвинявам нито едната, нито другата страна. Аз просто изнасям факти и искам да помоля всички колеги да видят фактите в тази светлина не едностранно, а, а факти, които се появяват непрекъснато всеки ден. Знам от много разговори с албански граждани, че не искат тази дискусия да се води на улицата. Те искат добре функциониращо правителство. Още два въпроса в доклада на колегата Канински. Е, ставаше дума за това е, как трябва да се спре търговията с жени, с органи и с деца. Бихте ли казали е, нещо в тази връзка, защото искам да чуя вашето компетентно и високопоставено мнение. Благодаря. Благодаря на госпожа Пак. Сега колегата Вайгел за 3 минути. Благодаря, господин председател. Искам най-сърдечно да поздравя господин министра на външните работи на Албания и да го поздравя за успешния път, който той измина през последните години. Надявам се, че този път ще доведе до един щастлив край присъединяване към Европейския съюз. Парламентарната криза в Албания е проблемно. Тя не е единствената криза. Подобни кризи по подобен модел протичат във всички страни в преход – където правителствата се държат по а, начин различен а, от този, а, по който са се държали, когато са били в опозиция. Не е добре парламентът да заема страна, едната или другата страна и ние не сме тези, които трябва да решават е, кое е правилно и кое е погрешно. Вие говорихте за регионалното значение на вашата страна. Там Албания може да допринесе много със своята политика. Има много въпроси в ваше съседство, т.е. сред съседните ви страни, които чакат решение и ние ще очакваме вие да дадете вашия принос към решаване на тези проблеми. Накрая ми позволете да кажа, че аз като представител на политическата група на либералите смятам, че е важно да се спазват правата на всички малцинства, също и на тези, които са с друга сексуална ориентация. Разбира се, трябва да се спазват и правата на жените. Благодаря. Благодаря на господин Вайл. Сега давам думата на докладчика от е, комисията Либе. Благодаря, господин председател. Благодаря за подробната информация за напредъка на Албания по пътя към европейска интеграция. Много често сме водили разговори с вас. Много често сме разговаряли и за либерализирането на видовия режим и искам да ви поздравя за чудесния напредък, който Албания постигне в тази сфера. Ние Видяхме оценката на Европейската комисия, тя е много положителна, въпреки че има все още някои е, нерешени въпроси и е, ви очаква много работа във връзка с тяхното решаване. Искам сега да ви поставя един въпрос за лицата, които са се върнали 60 до 65 човека се биват връщани обратно всеки ден в Албания и те трябва да се интегрират. Мен лично ме интересува как вие бихте решили този проблем. Има още много да се направи и това е критика към Албания във връзка с борбата с корупцията и организираната престъпност. Вие казахте някои неща в тази насока, какви са вашите цели, но аз все пак е, искам да попитам дали ще бъде възможно преди месец юли да бъдат представени нови конкретни резултати така че следващата експертна комисия или експертна мисия е, в Албания да получи добра основа за готовно за изграждане на мнение дали Албания е готова за либерализиране на визовия режим. Аз желая Албания да влезе в тази система, обаче мисля, че топката все още е във вашето поле. Ние можем само да кажем, че ще направим всичко, което е по силите ни за ускоряване на този процес, но за тази цел – е необходима сериозна работа и от ваша страна, разбира се, от наша страна, за да може този процес да приключи възможно най-бързо е, през есента или най-късно до края на тази година. Сега вторият кръг от изказвания – За социалистическата фракция 3 минути изказване на господин Ручек. Господин министър, аз имам няколко коментара и няколко въпроса. Искам също да ви поздравя, да поздравя вашата страна за постигнатия напредък, за вашите постижения през последните няколко години. Що се отнася до политическите реформи, вътрешните реформи, економическите реформи, както и в сферата на либерализирането на визите. Вие споменахте, че това е въпрос, с който трябва да се заемат всички политически партии. И аз съм съгласен с вас. Това е моето послание от години, когато разговарям с колеги от Албания, независимо дали в управлението или в опозиция че процеса на интеграция, на либерализиране на визите е въпрос, с който трябва да се вземат всички основни политически сили в страната. Освен това, считам, при система на демократична демокрация не е уместно да има блокетиране на парламента. При парламентарна демокрация Парламентът е в сърцето на политическата система. Да, има избори, понякога те са доста успорвани. След като приключат обаче изборите, всички политически сили трябва да работят в рамките на парламента, за да реализират реформите, да реализират политиките, да реализират промените. Това са моите коментари. Сега искам да премина към въпросите. Искам а, да задам въпроси, свързани с економическото положение на страната. Вие постигнахте значим напредък през последните години. Има значим а, економически растеж дори през 2009 година, когато цяла Европа, с изключение на Полша и на вашата а, страна, бяха в економически спад. Така че вашата страна продължава обаче да бъде една от най-бедните страни в Европа около 20%, 5% средно е брутния вътрешен продукт във вашата страна в сравнение с този в Европа. Ако разгледаме макроекономическото положение в страната, можем да кажем, че имате значим търговски текущ дефицит, а през последната година, ако не греша, имаше и дефицит от 7% в публичните финанси. финанси. Вие казахте, че няма да подпишете ново стендбай споразумение с МВФ. Да, в момента вие не се нуждаете от тези средства, но дали това е разумна политика след 2-3 години, ако някои от а, проблемите в контекста с ситуацията в Гърция и останалата част на Европа, дали би било действително разумно да се следва такава политика. Ако искате устойчив економически растеж, трябва да подобрите положението и по отношение на правата на собствеността. Трябва да имате функциониращ пазар на земя, на недвижима собственост, трябва да има прозрачност за чуждестранните инвеститори, тъй като вие имате като страна отлични възможности, и потенциал в сферата на туризма и други отрасли но инвеститорите се нуждаят от стабилност и от прозрачност. За това, моят въпрос е какво смятате да направите в това отношение. Благодаря ви. Благодаря, господин Раучик. Давам думата на министъра за отговор. Моля да се ограничите в рамките на 10 минути. Ще започна с моят добър приятел Вегенин. Искам да ви уверя, че опозицията няма убедителни аргументи, свързани с последните избори. И тук Аз съм готов да се явя пред групата на социалистите, винаги когато ни поканите. Всъщност всичко, което са представили до сега, показва, че изборите са проведени надлежно. Те са представили един нередовен документ от едно село, където социалистическите представители са напуснали рано сутринта избирателната секция и а, резултатите не са отчетени от а, изборната комисия. Ако този резултат беше взет предвид от Централната избирателна комисия, от избирателната колегия, Демократическата партия всъщност щеше да имаше още едно място в парламента и щеше да има а, абсолютно мнозинство. Избирателната комисия и а, съдът прецениха, че този документ не отговаря на стандартите. Всичко това показва, че системата е действала добре. На следващо място, ако те желаят да направят професионално разследване по всички случаи, правителството е поело ангажимент да окаже финансова помощ на прокуратурата Прокуратурата е напълно независима от е, държавата, но ние сме готови да финансираме създаването на специализирана група от прокурори, която да се занимае само с разследване на случаи, които според социалистическата е, партия са нередовни, за да могат нещата да бъдат максимално бързо разрешени. Искам отново да е, ви кажа обаче, че още днес ние сме готови днес или утре, да започнем с формирането на тази парламентарна анкетна комисия, в която Социалистическата партия да има мнозинство, да има също председателското място, така както настояваше, и да започнат разследване по всички аспекти. Що се отнася до отновото отваряне и преброяване на гласовете, ние сме готови да се съобразим с решение на Конституционния съд или на Венецианската комисия. Разбира се, след като бъде отправена нужната молба към тези институции от Социалистическата партия. Просто не знае какво друго можем да направим. Опозицията има правото да ръководи много от парламентарните комисии и ще има възможност на първо място да оглави и Комисията за европейска интеграция. Така ще играе съществена роля в програмата за присъединяване на страната към Европейския съюз. Парламентът, комисията могат да разгледат съвместно всякакви въпроси, свързани с интегрирането на страната. Относно трафика, трафика на хора, искам да подчертая, че ние работим не само по прилагането на стратегията, но албанското правителство взе решение да окаже финансова подкрепа чрез държавния бюджет Онези неправителствени организации, които от години работят е, за е, подпомагане на жертвите, на жени, на деца и прочие, които са били обект на трафик. Така че ние сме силно ангажирани в решаването на този проблем. Относно мълценствата, в е, нашия регион Винаги има някъде мнозинство, някъде мълцинство. Единственото решение за нашите страни, за нашите правителства, да използваме едни и същи стандарти за зачитане на правата на мълцинствата, съгласно с изискванията на Европейския съюз. Албанското правителство е ангажирано с пазването на правата на мълцинствата в Албания. Ние очакваме същото и от останалите страни по отношение на албанското мълцинство. Албанското правителство също проявява силен интерес към интегрирането на сръбското мълцинство в Косово. Предприели сме конкретни действия, едно от което е финансиране от албанското правителство на, в размер на около 400 000 евро в а, Граченица за инфраструктурни проекти. По-голямата част от хората там са част от сръбското малцинство. Имаше посещение в Тирана, ние сме готови да им помогнем, ние сме убедени, че това е единственото решение. За да се умиротвори нашия регион и да се подобрят междуетническите отношения. Освен това, на въпроса на Таня, искам да я благодаря много за подкрепата за либерализирането на визите. Ние работим по конкретни проекти за реинтегриране на завърналите се Министерството по социалните въпроси, Министерството на вътрешните работи се сътрудничат взаимно с тази цел, както и по проекти за професионално обучение и намиране на работа. Има също център за завърналите се лица, Работим и по други допълнителни мерки заедно с неправителствени организации за интегрирането на тези лица, за издаването на карти на самоличност. Мисля, че до юли ние ще можем да докладваме за конкретен напредък, който е постигнат по всички открити все още въпроси. Според мен Албания отговори на всички показатели Албания ще продължи да работи и в области, които са включени в четирите блока, дори в периода след като бъдат либерализирани визите, защото това са дългосрочни предизвикателства, свързани с борбата с организираната престъпност и прочее. Относно економическото положение – Считам, че економическото положение е доста стабилно, под контрол. Албания е една от малкото страни, където имаме положителен економически растеж за изминалата година. Затова има причини. Ние сме страна, не, която се, не е съвсем без проблеми, но ние сме се получили от а, финансовата криза през 1997 кризата с пирамидалните схеми. Освен това, сме много внимателни по отношение на макроекономическата стабилност. Освен това, банковата ни система беше много стабилна и такава ще остане. Ние считаме, че със сигурност е необходимо да се подобрят някои от останалите показатели и ние работим в тази посока. Една от мерките на правителството е да замрази някои разходи, за да държим под контрол всичко. И мисля, че няма никакъв проблем за макроекономическата стабилност на страната, не само сега, но и в средносрочна перспектива и в дългосрочна перспектива. И това е изключително важно. Това е най-същественият сигнал за напредъка на нашата економика и това е свързано с привличането на много чуждестранни инвестиции, които навлизат в страната и реализират важни, крупни проекти в енергетиката, инфраструктурата, туризма, защото Албания придобива по-голяма стратегическа значимост за инвеститорите, благодарение на добрите ни отношения с съседните страни и благодарение на постигнатия напредък в изграждането на инфраструктура, свързваща ни с съседните страни. Благодаря ви много. Давам думата на колегата Талер за 3 минути. Благодаря, господин председател. Господин министр, днес е 28 април, т.е. точно една година след е, като Албания подаде молба за пълноправно членство в Европейския съюз. Заедно с е, останалите колеги аз искам да ви поздравя с е, напредъка, не само през последната година, но и през изминалите 20 години. Не трябва да забравяме, че наследството на комунизма в Албания беше най-тежко в сравнение с страните от целия регион и вие трябва да преодолеете различията в тази насока. Няма да говоря за либерализирането на визите, защото много вече споменаха този проблем. Нашата колега Таня Прион също каза доста неща в тази насока и много от нас ви подкрепят в усилията ви. Аз искам да попитам как протича регионалното сътрудничество, защото според мен то е много важно за Балканския регион. Вие казахте вече няколко думи в тази насока. Важно е да се проявява инициатива в сътрудничеството. Аз искам да попитам а, как а, протече конференцията в Бърдо. Тя беше свикана по инициатива на харватския министр-председател и на словенския министр-председател. Как оценявате подготовката за конференцията, която ще бъде организирана под егидата на Испанското председателство. Също така вие говорихте за връзките с Сърбия. Какви са конкретните инициативи от ваша страна за задълбочаване на тези отношения? И един въпрос, който не е свързан с регионалното сътрудничество. Ние Чухме много за проблемите, които съществуват между Еди Рама и Сали Бериша. Има ли директен контакт между тях? Протича ли директна комуникация срещу, между тях? Вие колко често сте се срещали с тях през последните 6 месеца? Благодаря. Благодаря на господин Талер. Госпожа Сенсен за 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин министъра. През 70-те години видях ужасното, ужасната диктатура в Тирана. Имаше западни студенти, които скандираха подкрепа за Сталин, за Ходжа, Ленин. Нарушаваха се човешките ценности тогава. Разбира се, изисква време адаптирането в периода след комунизма. Искам да ви поздравя за положителният развой на събитията, но същевременно Искам да кажа, че доста е впечатляващо, че Албания е- Албания е провела избори с е, толкова добра техническа база. Господин министр, лично аз очаквам Албания да стане член на Евросъюза с нетърпение. Но както каза госпожа, пак смятаме, че Албания трябва да и албанското правителство трябва да направят още много по въпроса за предотвратяването и спирането на трафика на хора, което се остава сериозен проблем за страната. Благодаря на господин Свенсън. Госпожа Капа за три минути. Благодаря. Господин председател, аз също искам да поздравя заместник министър председателя и министър на външните работи на Албания, да го поздравя и с значителния напредък, който страната му постигна за сближаване на албанския народ с Европейския съюз. Ние е, искаме да бъде отстранена възможно най-скоро блокадата на парламента, защото това създава дефицит на демокрация и пречи по пътя към Европа. Сега искам да посоча, че Албания посо... направи големи усилия през последните години за сближаване с Сърбия и искам да посоча, нещо във връзка с срещата между Албания, Гърция и бивша Югославска република Македония за Гърция. Винаги съществува проблем, свързан с изграждането на атомна електроцентрала на около 100 км от границата. Това е важен проблем във връзка с сигурността. Става дума за спазване на стандартите и за отстраняване на ядрените отпадъци. Най-вече аз бих искал да чуя какво е вашето становище в тази връзка. Благодаря, госпожа Копан. За три минути господин Преда. Благодаря. Не ми е необходимо толкова време, за да се изкажа, тъй като имам само два въпроса към господин Мета. Първо, закона за лустрацията. Знаем, че беше прият такъв закон, но след това беше блокиран, респективно отхвърлен. И какво всъщност ще стане в бъдеще с процеса на лустрация в страната? Това е въпросът ми. И как този закон за лустрацията ще допринесе за постигане на компромис между управляващите и опозицията. След това въпрос във връзка с забавянето на европейската интеграция на вашата страна. Кой носи отговорността за това? Една единствена партия или вината се носи от всички политици, когато става дума за забавената интеграция? Благодаря, господин Преда. И сега Давам думата на господин Мета за а, заключителен отговор. So. About, uh, our, uh, По въпроса за отношенията ни с страните в региона, по-конкретно Сърбия, наскоро Подписахме споразумение за борба с организираната престъпност с Сърбия. Скоро предстои подписване и на споразумението за реадмисия между двете държави и други двустранни споразумения, които са предложени. Както вече подчертах, Албания едностранно премахна визите за сръбски граждани – Надяваме се, че Сърбия ще предприеме същата стъпка. Относно конференцията от Бърдо и конференцията от Сараево, това са похвални инициативи, предприяти от Словения и Харватска. Те са добър пример за добро сътрудничество между две страни от региона да да преодолят проблемите от миналото и да обединят всички, ние ще направим всичко по силите си, а и всеки ще поеме ангажимент, включително и Испанското председателство, да може в Сараво да присъстват всички и една такава конференция, на която присъстват всички страни от региона, ще отправи положително послание към Европейският съюз, а Европейският съюз също ще отправи и положително послание към региона. Преди около месец успяхме да организираме успешна конференция на министри на вътрешните работи в Юго-Источна Европа – На това мероприятие присъства и министъра на Сърбия, и министъра на Косово, което беше много хубаво да се види. Искам да подчертая, че за нас, а и за всички, е много важно да се видим с всички останали в Сараево. Най-важното е да приемем останалите, независимо от различията, и да разберем, че ако се изолираме един от друг, просто протакваме интеграцията си в Европейския съюз. Относно околната среда, това става все по-важен въпрос за нас, защото искаме устойчиво развитие, а също и сближаване с Европейския съюз. Независимо от различните идеи по важни проекти в бъдеще, всеки проект на първо място ще бъде преценен за това какво ще е въздействието му върху околната среда. Защото ние искаме да се присъединим към Европейския съюз, искаме да развиваме и туризма. За последното е необходимо да имаме околна среда, която отговаря на стандартите на Европейския съюз, а и която се която е опазена от проекти, които не са екосъобразни. Относно забавенето на интеграцията с Европейския съюз, дали вината се носи от някоя конкретна партия тук не искам да соча с пръст врагове, но наистина, както каза господин Свенсън, преди няколко десетилетия, само преди две десетилетия, Албания бе Северната Корея на Европа. Най-изолираната държава в Европа. И само за две десетилетия вече сме член на НАТО. и се намираме по пътя към европейска интеграция. съм сигурен, че ние ще станем член на Европейския съюз, като момента, в който ще стане това, зависи от вътрешните реформи, които ще реализираме, а също и от желанието и отношението на Европейския съюз към бъдещото разширяване. Но така или иначе, мисля, че е дошло време да разберем, че всеки трябва да даде своят принос към ускоряването на този процес. Това е приоритет за правителството. Надявам се, че това ще е и волята на опозицията ни съвсем скоро, защото социалистите допринесоха много в миналото за европейската интеграция на страната. По въпроса за това дали лидерът на, на Социалистическата и Демократическата партия се срещнали, има редица поводи, при които се срещали в миналото. с консенсус бяха прияти избирателният закон, някои промени в Конституцията. Много хубаво би било да видим отново подобно сътрудничество скоро, което е в интерес на страната и на европейското членство на страната. Относно трафика на хора, да, това наистина е сериозен проблем който обаче намалява непрекъснато заради силната воля, проявена от албанското правителство, а и заради отличното сътрудничество с съседните държави. Албания вече не е транзитна държава за трафика, но ние в региона трябва да работим заедно, за да се борим с това явление. Именно поради тази причина скоро ще организираме регионална конференция, посветена на борбата срещу трафика на хора. Надявам се, че не пропуснах нито един въпрос, зададен в залата. Благодаря, господин министър. Заседанието бе много интересно и полезно. добихме по-добра представа за положителните тенденции и за проблемите в страната ви. Добихме по-добра представа и за целият процес на интеграция към Европейския съюз. Чухме какви са вашите надежди и очаквания за в бъдеще. Ще продължим да ви оказваме подкрепа. Надяваме се, че скоро ще се видим. С вас отново. Надяваме се, че Албания ще се сближи още повече с Европейският съюз. Закривам заседанието до 10.30, когато ще започне гласуването. разлика в поведомствената. Hej, hej, hej.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 за да проверим дали работи системата. Гласуване за проверка. Моля да натиснете по ваше избор един от бутоните. 34-ма присъстват в залата. Поне така изглежда. 34 души са в залата. Справа на гласуване. Beh, ci sono alcuni colleghi che non stanno facendo la prova. Изглежда някои колеги не са натиснали никой бутон. Моля ви отново, нека да направим пробно гласуване. поставете картата си в машината и натиснете някой от бутоните, за да проверим колко души са в залата finire qua, anche se eh, ci sono eh, 45 presenze e... Eh... 35 души изглежда присъстват в залата с право на глас. Гласуваме първо, по политики на ЕС в полза на защитници на правата на човека, изменение 27 от две части. По първа част, кой е за? Против? Отхвърля се втора част. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 28. Кой е за? Против? Приема се. Устното изменение отпада. Изменение 29. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 30. Кой е за? Против? Не беше съвсем ясно. Електронна проверка. По изменение 30, моля, гласувайте електронно. 40 са гласували, 36 за, 12 против. Приема се. 31 изменение. Кой е за? Против. Приема се. 33 за. Против. Приема се. 34 кой е за? Против. Приема се. Електронна проверка по изменение 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 за, 18 против. Приема се. 35-то изменение. Кой е за? Против. Мисля, че е отхвърлено. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте по изменение 35-то. Край на гласуването. 22 за, 34 против, отхвърля се. Компромисно изменение трето. Кой е за? Против? Приема се. 41. Кой е за? Против? Отхвърля се. 42. Кой е за? Против? Отхвърля се. 43. Кой е за? Против? Отхвърля се. 44-то. Кой е за? Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. Кой е за? Против. Приема се. 50-то изменение. Кой е за? Против. Приема се. 51 го Кой е за? против, отхвърля се. 52 за, всъщност то отпада. Не, гласуваме по 52, казва председателя. Кой е за? Против. Приема се. 53-то. Петдесет и второ. Електронна проверка. Моля, гласувайте. 52. Край на гласуването. 25 за, 30 против, отхвърля се. 53. Кой е за? Против, приема се. 54. За. Против, Приема се. 55. Е е, кой е за? Против. Приема се. 57. За. Всъщност е то отпада. 57. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против? Приема се. Компромисно изменение 6. Кой е за? Против? Приема се. 66-то. Кой е за? Против? Приема се. 67-то за. Против? Приема се. 68. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 7. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 8. Кой е за? Против. Приема се. 76. За. Против.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 против, приема се. 79 за, против, приема се. 80-то, първа част, за, против, приема се. Втора част, за, против, отхвърля се. 81 е оттеглено, 82 кой е за? против, приема се. 83-то кой е за, против, приема се. 84-то отпада, 85-то кой е за, против, приема се. 86-то отпада, 89-88 за, против, приема се. 87. Кой е за? Всъщност то отпада. 91. Кой е за? Против. Приема се. 93-то, кой е за? Против, приема се. Всъщност, извинете, 92-ро беше това, сега 93, приема се. 94-то, с устното изменение. Кой е за? Против? Приема се. 95-то. Кой е за? Против? Приема се. 96-то. Кой е за? Против? Приема се. 97 отпада. Устно изменение от докладчика. Кой е за? Против? Приема се. 98 за. Против. Отхвърля се. 99 кой е за? Против. Приема се. 100 за. Против. Отхвърля се. Ново компромисно изменение. Кой е за? Против. Приема се. 102. Кой е за? Против. Приема се. 103. Кой е за? Против. Приема се. 104. Кой е за? Против. Приема се. 105. Кой е за? Против. Приема се. 106. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 9. Кой е за? Против? Приема се. 112. Кой е за? Против? Приема се. 113. Кой е за? Против? Приема се. 114 за. Против? Приема се. 115 за, против, отхвърля се, 116, кой е за, против, приема се, 117 за, против, приема се. По изменение 7, кой е за, против, приема се 8 изменение за, против, против, приема се. Девето, за, против, отхвърля се. Компромисно изменение първо, кой е за, против, приема се. 12. Кой е за? Против? Приема се. 14. За? Против? Приема се. 15. Кой е за? Против. Приема се. 16. Кой е за? Против. Приема се. 17. Кой е за? Против. Приема се. 18. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против? Приема се. 23-то. Кой е за? Против? Приема се. 24-то. За? Докладчика иска да каже нещо. По 24-то изменение, моля. Искам да направя устно изменение. След като направихме обсъждане с колегите, да се допълни налагането на прекалено високи глоби Това е добавката, която предлагам. Налагане на прекалено високи Ако нямате възражение, ще гласуваме по 24-то. Кой е за? Против? Приема се 25-то. За? Против? Отхвърля се 26-то. За? Против? Приема се. Изменение първо. Няма да се гласува. Второ. Кой е за? Против. Отхвърля се. Трето. С устно изменение. Кой е за? Против. Приема се. Четвърто. Кой е за? Против. Приема се. Пето. С устното изменение. Кой е за? против, приема се. Шесто, за, против, приема се. Гласуваме целият текст с измененията, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Шестдесет са гласували. 59 са за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Докладът е одобрен с голямо мнозинство. Сега преминаваме към гласуване по Съюза за Средиземноморието. Тук нещата са малко по-сложни. но не искам допълнително да осложнявам нещата. Ако приемеме компромисните изменения, ще е добре. Моля да вдигате ясно ръка. Е, параграф 1, изменение 77. Кой е за? Против? Отхвърля се. 78 за. Против? Приема се. След това 79 в две части. Част първа, кой е за? Против, приема се. Част втора, за? Против, приема се. След това компромисно изменение 5, кой е за? Против, приема се. 81 за? Против, отхвърля се. Компромисно изменение 1. Кой е за? Против? Приема се. След това преминаваме към компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Приема се. След това 90. Изменение 90. Кой е за? Против? Бих казал, че се отхвърля. След това 91. Мисля, че не. 91 отпада. Компромисно изменение 2 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 3 за. Против. Приема се. След това 100. Кой е за? А, извинете, отпада. Приехме компромисно изменение 4, значи минаваме към изменение 102. Кой е за? Против? Не вижда много добре резултата от гласуване. Електронно гласуване по изменение 102. Начало на гласуването. Край на гласуването. 31 за, 33 против. Отхвърля се. 103 не, защото компромисно изменение 4 беше прието. 104, кой е за? Против, отхвърля се. 105 за, против, отхвърля се. 106 за, против, приема се. 107 Компромис 5 беше прият. 108. Това е допълнително изменение. Кой е за? Против. Приема се. 109. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 28. За. Против. Приема се. 110. Кой е за? Против. Приема се. 111. Отпада. Беше прието компромисно изменение 28. 112. Кой е за? Против? Отхвърля се. 113 отсеглено, 114 на докладчика. Кой е за? Против? Приема се. 115 за? Против? Отхвърля се. 116 за? Против? Приема се. 117 за, против, отхвърлят се. 118 за, против, приема се. 119 за, против, приема се. 120 за, против, приема се. 121 за, против, отхвърля се. 122 на докладчика. Кой е за? Против. Отхвърля се. 123. За. Против. Отхвърля се. 124. За. Против. Отхвърля се. 125. За. Против. Приема се. 126. За против, приема се. 127 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за, против, приема се. Сто съвместимо с изменение Компромисно изменение 6 за, против, отхвърля се. 130 отпада. Компромисно изменение 27, кой е за? Против, приема се. 132, кой е за? Против, приема се. 133 за, против, отхвърля се. 134 за, против, отхвърля се. 135 за, против, отхвърля се. След това 136 езикова промяна, езиково изменение за, против, отхвърля се. 100 138 за, против, отхвърля се. 139 на докладчика, кой е за, против, приема се. Стой за, против, отхвърля се. 141 за, При 140 ще проведем електронно гласуване, начало на гласуването. Шестдесет и четири гласували, 14 за, 46 против, отхвърлят се. 141 сега. Кой е за? Против. Отхвърля се. 142 и 143 са идентични. Кой е за? Против. Отхвърля се. 144. Кой е за? Против. Отхвърля се. 145. Отеглено. 146. Гласуване в две части. Част първа. За. Против. Приема се. Част втора. За. Против. Приема се. Постъпи искане за електронно гласуване по част 2. Устно искане. Начало на гласуването. Край на гласуването. 62 гласували, 28 за, 32 против. Двама въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 25. Кой е за? Против. Приема се. След това 148 е оттеглено. Стигаме до 149, 150, кой е за, против, отхвърля се. След това устно изменение 1, кой е за, против, приема се. 151, няма да гласуваме. Става дума за езиково изменение 152. Кой е за, против, приема се. След това 153 за, против, отхвърлят се. 154 за, против, отхвърля се. 155 за, против, отхвърля се. 156 и 157 са идентични. Кой е за? Против, отхвърля се. Компромисно изменение 8. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 7. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 9. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 10. За. Против. Приема се. 166. За. Против. Отхвърля се. 167 за, против, приема се. 168 за, против, отхвърля се. 169 отпада, защото беше прието компромисно изменение 10. Преминаваме към гласуване по изменение 170. За, против, приема се. Изменение 171 за, против, приема се. 172 за, против, отхвърля се. 173 за, против, приема се. 174 за, против, отхвърля се. 175 отпада, също и 176, 177 и преминаваме към компромисно изменение 11. Кой е за? Против? Приема се. компромис, но изменение 13 за, против, приема се. 193, изменение 193, отхвърля се. Компромисно изменение 14, кой е за? Против, приема се. 203, изменение 203, за, против, приема се. Компромисно изменение 18, за, против, приема се. Компромисно изменение 16. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 15 за. Против. Приема се. 213 за. Против. Отхвърля се. 214 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 17 за. Против. Приема се. 223 за, против, отхвърля се. 224 съвместимо с 223 за, против, приема се. 225 гласуване в две части. Първа част, кой е за, против, приема се. Част втора за, против, Електронно гласуване по част 2 на изменение 225, начало на гласуването. 67 карти, имаме общо 66 гласували, край на гласуването 31 за, 35 против, отхвърля се. 226 с устно изменение за, против, Приема се компромисно изменение 19 за, против, приема се. Не. Сега, изменение 11 за, против, приема се. Компромисно изменение 24 за, против, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, приема се. След това изменение 21. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 22. За. Против. Отхвърля се. 23 за. Против. Приема се. 24. За. Против. Приема се. 25 за против, приема се. 26 за, против, отхвърля се. 27 за, против, извинете. 27 отпада, защото беше прието 24, компромисно изменение 26. Кой е за? Против, приема се. Компромисно изменение 21. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 39. Кой е за? Е, против. Отхвърля се. 39 с е, устно изменение. Приема се. След това 40. За. Против. Отхвърля се. 41. За. Против. Отхвърля се. 42. За. Против Приема се. 43 за, против, приема се. 45 допълнение за, против, приема се. Аз а, Виждам нещата така, обаче току-що ми беше казано, че не всички вдигнаха ръце, така че нека да проверим електронно по 45 начало на гласуването. 62 гласували, Приема се с 42 гласа за и 19 гласа против. 46, кой е за? Против. Приема се 47 за. Против. Не мога да кажа по 47. Нека да гласуваме електронно, съжалявам. Електронно гласуване по 47. 62 и двама гласували, край на гласуването. Е, приема се, обаче ако не се покаже ясно, виждате, че мнозинството е голямо. Следващата точка за против, приема се. След това 49 за, против, приема се. 50 за, против, отхвърля се. 51 за, против, приема се. 52 беше отеглено, 53 за, против, отхвърля се. 54 за, против, Отхвърля се. 55 за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 22 за. Против. Приема се. След това 60. Той е за. Против. Приема се. 61 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 23 за. Против. Приема се. След това 66 за, против, приема се. 67 за, против, отхвърля се. 68 за, против, приема се. 69 за, против, отхвърля се. Седемдесет и едно. Кой е за? А, извинете. Прието е компромисно изменение 24, така че преминаваме към изменение 74 за против, отхвърля се. 75 за против електронно гласуване. Начало на гласуването. 65 карти за гласуване са поставени в устройствата. 64 са гласували. Край на гласуването. 53 за, 11 против. Приема се. Сега 76 за, против, приема се. Изменение 1 за, против, приема се 2 за, против, приема се 3, оттеглено 4. Кой е за? Против, от, приема се 5 на докладчика. Кой е за? Против, приема се. Сега имаме редица гласувания по становища на Комисията по международна търговия. Първите изменения, по тях вече е гласувано, стигаме до изменение 7, кой е за, против, приема се. Изменение 8, за, против, приема се. След това 10, за, против, приема се. 12, за, против, приема се. Госпожа Флотра иска да вземе отношение. Благодаря, господин председател. Исках само да предложа параграф 13 на Инта да се подложи на гласуване. Става дума за селското стопанство. Имаме компромисно изменение по селското стопанство, но тук нещата са представени по друг начин, така че трябва да гласуваме. Докладчикът съгласен ли е с това предложение, господин Пейон? Да. Ние мислехме, че това се покрива, че има съвместимост, обаче виждам, че тук нещата са малко по-различни. Преди това говорихме по тази тема, можем да гласуваме спокойно сега. Инта, изменение 13, кой е за, против, приема се. Инта 15 за, против, приема се. Сега комисията по промишленост, изследване и енергетика. Кой е за ИТРЕ 1? Против, за, приема се. 2 за, против, приема се. След това ИТРЕ 9. Кой е за, против, приема се. И 10 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. Итре 14 за, против, приема се. Искате електронно гласуване по ИТРЕ 13. Електронно гласуване по ИТРЕ 13. 66 карти са поставени в устройствата, но 63-ма са натиснали бутона. Край на гласуването. 37 за, 26 против, приема се. Итре 14, кой е за? Против, приема се. Итре 15 за, против, приема се. Итре 16 за, против, приема се. Сега електронно гласуване. Гласуване по доклада като цяло, начало на гласуването, 67 карти са поставени в устройствата, 64 са задействали устройствата, край на гласуването. А, Виждам, че всъщност 65 карти са поставени в устройствата и 65 депутати са гласували. Значи общо 64 всъщност, 58 за, 6 против. Докладът се приема. Поздравявам докладчика. С това закривам гласуването. Можете отново да приберете картите си за гласуване. В 11.30 имаме обсъждане с комисар Фюле. Господин Брок, имате думата вие. Господин председател, и при този доклад отново записахме увеличаване на средствата по същество в рамките на следващият е, финансов, в следващ, на следващия финансов период. Ние трябва да си помислим какво трябва да кажем, когато стигнем до следващата финансова перспектива и а, е, като че ли тогава нашата позиция трябва да има достатъчно достоверност, така че да намерим обща формула как а, е, бихме могли да се справим с това, за да запазим нашата кохерентност и да внушим необходимото доверие. Благодаря на господин Брок. В 11.30 продължаваме с комисар Фюле.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 Colleghi, se gentilmente prendete posto possiamo iniziare il nostro lavoro eh, con eh, un interessante... Куба, ще заемете местата си, колеги. Предстои ни интересна тема в дневния ред. Обмяна на мнение с е, нашия приятел и сътрудник комисарят Пуле, който не отскоро, не отдавна посети Южния Кавказ през април, а също и Украина. Аз оценявам вниманието, което обръща той на нашите потребности, на нашата комисия, също и на парламента, с това, че се отчита пряко веднага след посещенията. и че ще ни запознае с хода на събитията в тези държави, изборите в Украина. И отношенията между Съюза и тези държави. Комисията ни следи много внимателно процесът на преговорите за нови споразумения за асоцииране с Украина – а и начало на преговорите с е, Кавказския регион. След обед комисията ще не запознае с хода на преговорите там. И така искам да дам думата на господин комисаря. да представя обстановката в тези държави. Надявам се, че колегите ще се включат в дискусията. Колегата Хюлов изготви доклад е, по тази тема, който бе прият съвсем наскоро. Повече няма да губя от времето, което реално принадлежи на господин комисаря. Моля колеги внимателно да слушате това, което казва комисаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че подчертахте, че това не е еднократно събитие, а е част от е, нашето споразумение, което изключихме от самото начало за активно взаимодействие между Европейската комисия и парламента. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, приятели, за мен е чест да споделя личните си впечатления от посещенията ми в е, Южен Кавказ и Украина. Първо, Южен Кавказ. Радвам се, че ще мога да проведа дебат тук с вас след е, обсъждането и приемането на вашия собствен доклад за Южния Кавказ. Уверен съм, че препоръките в доклада ще отговарят на, ще отговарят на моите идеи, които ще представя днес. В Армения, Грузия и Азербайджан се срещнах с президентите, представители на градско общество, на политическите партии. Те всички казаха, че искат по-тясни и по-задълбочени отношения с Европейския съюз. Едно много ясно послание – Моето съобщение към Ереван, Тбилиси и Баку бе, че Европейският съюз също е готов да мине на по-горна предавка и да работи в конкретни области, където задълбочаването на сътрудничеството може наистина да промени нещата за гражданите на Южния Кавказ и за гражданите на Европейския съюз. С Европейското партньорство, което стартира в Прага миналата година, амбицията ми е да постигнем резултати на редица фронтове. Първо, да актуализираме договорните си отношения с източните партньори. С Украина, на която ще се спра по-късно, вече водим преговори за споразумение, за асоцииране и стабилизиране от няколко години, а също и преговори с Република Молдава, Преговорите започнаха в началото на 2010 година и продължават да набират скорост. Докладът за преговорите за, присъединя... за асоцииране с Южен Кавказ ще бъде представен през май 2010 година на съвет, което ще позволи на Европейският съюз да се подготви за тези преговори. Споразумението ще позволи по-тясни връзки с, между Европейският съюз и държавите от Южния Кавказски регион на базата на доверие и общи ценности. Тук отчитам и ролята на вашата комисия в парламента. Тясно свързан с споразумението за асоцииране е и създаването на зони за свободна търговия, които представляват важна възможност за страните от Южен Кавказ, които отговарят на условията за членство в СТО. Тези споразумения, които аз наричам споразумения за економическа интеграция, ще редат достъп до европейския пазар на 500 милиона потребители. Ще се увеличи търговския поток и инвестициите. Но това не е просто търговска спогодба. Въпросът опира до сближаването на правилата за търговия с тези за вътрешния пазар на Европейския съюз. Ще се улесни движението на хора. Партньорите от Южен Кавказ искат да се предприемат повече стъпки в това отношение от Европейският съюз, тъй като гражданите са изложени на натиск, трябва да минат през дълга и сложна процедура за здобиване с виза. Споразумените за реадмисия и облегчаване на визовия режим с Грузия вече са успешно договорени. Грузинците скоро ще могат да се възползват от по-низки такси, и по-облегчен визов режим. Постъпките на Грузия вървят Армения и Азербайджан. Те също искат да започнат преговори с Европейския съюз, с които да се улесне пътуването за техните граждани. Ясно е, че нашите партньори Тужен Кавказ имат високи очаквания, но също и ние имаме високи очаквания към тези партньори. Те трябва да разполагат с необходимата правна уредба и силен административен капацитет, за да превърнат думите в дела. Посланието ми към ръководителите от Армения, Азербайджан и Грузия е и винаги ще бъде, че отговорността за вътрешните реформи и подсилването на демокрацията и върховенството на закона е в ръцете на правителствата и на политиците от тези държави. Комисията ще предостави техническа и финансова помощ, за да могат партньорите ни да постигнат своите цели, най-вече чрез цялостна програма за изграждане на институционален капацитет предвидена за партньорите ни от Южен Кавказ. Развоят на събитията в тези държави също ще изиграе голямо значение за скоростта и въздействието на реформите, а и за възможностите за по-задълбочена интеграция и асоцииране с Европейският съюз. В Армения призовах всички политически лидери да продължат политичес... да задълбочат политическата реформа, да подобрят избирателните стандарти и да ускорят решаването на някои политически проблеми, проистичащи от президентските избори от март 2008 година, тъй като в момента няма национално помирение и е блокиран пълния потенциал в страната. Правата на човека бяха основен момент от дискусиите с тази държава. Относно политическата ситуация в Грузия, предстоящите местни избори през май, имах възможност да изслушам представители на правителството и на опозицията и на двете страни подчертах, че е много важно да се спазват международните избирателни стандарти. Много важен е истинският политически плурализъм, живото гражданско общество, свободната среда за медиите. Това са все залози за укрепването на демокрацията. С други думи, трябва да се намери решение на проблема с липсата на взаимодействие между усилията по пътя към демокрацията – и липсата на плурализъм в обществото. В Азербайджан политическите лидери споделят една обща амбиция, а именно конкретен диалог с Европейският съюз, който да не се ограничава само до да енергийните въпроси. Ние сме съгласни, че двигателя на сътрудничеството между Азербайджан и Европейският съюз е енергетиката – ние говорихме за начините за диверсифициране на економиката в Азербайджан и укрепване на развитието на областите. В тази връзка призовах за повече усилия по пътя към демократизацията и зачитане на правата на човека и основните свободи. Това, което обсъдихме с президента и министра на външните работи, касаеше специално партньорство за модернизирането на Азербайджан. Една доста интересна идея. По време на посещенията си в Южен Кавказ установих е, напреженията в региона и последиците от въоръжения конфликт, които се отразяват сериозно върху живота на гражданите. Имаш възможност да говорим с вътрешно разселени граждани в Грузия и в Азербайджан – и да науча на място за проблемите в мисията за наблюдение в Грузия извън Тбилиси. Информацията, която получих, ми дава по-добър поглед върху предизвикателствата, пред които са изправени гражданите в Южен Кавказ. Конфликтите са факт там от прекалено дълго време. На срещите казах, че основната цел на Европейския съюз за региона е устойчив и проспериращ Южен Кавказ. Процесът Армения-Турция е много важен. Радвам се, че Армения проявява ангажимент към този процес. По Нагорни Карабах Съюзът ще си постави за цел да увеличи подкрепата си за преговорите за мир. За Грузия е ясно, че на преговорите в Женева е мястото, където всички партньори трябва да седнат на масата. Трябва да намериме конкретни резултати, които да не се свеждат само до предотвратяване на инциденти. Грузинската инициатива за ангажираност и съпричастност е похвална и ние я подкрепяме. Относно Украина, бях на посещение там миналата седмица, проведох редица градивни срещи с е, президента, членове на опозицията, представители на бизнеса и гражданското общество – Посещението бе в допълнение към посещението на върховния представител в Киев по случай встъпването в длъжност на президента Янукович през е, февруари, а също и посещението на президента Янукович в Брюксел от март месец. Срещнах се и с председателя на Върховна Рада и с председателите на редица парламентарни комисии, включително Борис Тарасюк, председател на комисията за европейска интеграция и съпредседател на Комисията за парламентарно сътрудничество с Европейския съюз. Посещението бе съвсем своевременно. Наистина е така, защото то съвпадна с подготовката на правителството за програм... на програмата за реформи, която трябва да приключи до юни, също и с съобщаването на споразумението за е, газ е, на украинската страна представих списък с е, основните промени, които, от които се нуждае Украина спешно. В списъка са включени политическата реформа, микрофинансовата стабилност, търговската среда, бизнеса, мобилност и енергетика. Списъкът е разработен от няколко служби на комисия в резултат от е, дискусии на предишни съвети. Ще споделя този документ с вас, господин председател. Много важно е вие да разполагате с матрицата Двата списъка вървят заедно. Списъка на реформите, които иска Украина и списъка с стимулите, които е готов да даде Европейският съюз в отговор на усилията за реформа, положени от Украина. Много важен елемент е да се дават насоки, за да може да се следи дали правителството наистина превръща думите в дела. Тази матрица, господин председател, е инструментариум да се даде политически, политическа насока на реформите от правителството. Тя ще набере инерция на процеса на реформи и ще спомогне за дълбокото вкореняване на Украина в по-широкия процес на, на европейска интеграция. Този документ е свързан с бъдещо споразумение за асоцииране и стабилизиране. Матрицата ни дава средство за политически насоки. Тази матрица не може да замести споразумението за асоцииране. Матрицата и е свързаният с нея процес не трябва да, следва да се гледат като нещо, което тече паралелно на споразумението за асоцииране. Това е едно общо средство, чиято цел е да се гарантира, че реформите, които иска Украина и програмата, която преследва Европейският съюз, са съвместими. И то не само в началния етап, а и по време на реалния етап на реализация. Относно споразумението за асоцииране бе изразено ясното желание то да се подпише през 2010 -та. президента, председателя Барозо и президента Ян, Янукович на 1 май говориха за първата половина 2011 година. Аз Обясних, че трябва да се работи върху зоната за свободна търговия в Украина, но подчертах, че ние поемаме твърд ангажимент преговорите да завържат колкото се може по-скоро. Относно визите, обясних, че комисията иска да се разработи правна карта и че Украина трябва да се свърши домашната работа. От наша страна ние проведохме вече конструктивни първоначални дискусии с министрите на външните работи на Европейския съюз, но процесът трябва да продължи. Надяваме се, че ще се отчете допълнителен напредък. Преди срещата на върха Европейския съюз и Украина през СНТ. Подчертах колко важно е европейската интеграция да се ползва с политически консенсус и в този процес да се ангажира гражданското общество. Много важно да се подкрепят реформите, свързани с европейската интеграция. Много важно бе да чуем не само от Борис Тарашев, а и от е, бившия министр-председател Тимошенко, какво мислят по този въпрос. Представих копия от матрицата до лидерите на опозицията, подчертах необходимостта за тясно сътрудничество – между парламента, с парламента, за да се изпълни програмата за реформи. Получих информация за новото споразумение за газа с Русия и разширяване на Черноморския флот в Кримския полуостров. Тези от вас, които следят дебата за Украина, знаят, че това са спорни въпроси, по които има сериозна опозиция в национален план. От гледна точка на правителството, разбирам, че предоговарянето на сделката за газа, говоря за сделката от юнари, е много важна стъпка за гарантиране на бъдещата економическа стабилност на Украина. С новото споразумение Украина следва да може да приеме бюджет за 2010 година и да стартира на ново преговорите с МВФ за стендбай споразумението. Но лидерите на опозицията критикуват новата сделка за Черноморската база и смятат, че така се намалява националния суверенитет. Подчертявам, че тези решения се представляват въпроси, свързани с суверенното право на Украина. Що се отнася до газа, ще бъде направена преценка на сделката. Това е подчертах в е, е, Киев от Европейския съюз. Целта е да се осигури сигурност на енергийните доставки. Като основен принцип тук е прогнозируемост, прозрачност и допълнителна модернизация на системата за пренос на газ. Когато споменах за това, че решението е въпрос на национален суверенитет на Украина, това е при че се следва конституционната рамка. От мисията се върнах с е, няколко мисли. Ръководството отпрати много ясни сигнали за ангажираността си към европейската интеграция и реформи. Повече информация ще получим след като бъде публикувана програмата за реформи през юни. Матрицата за реформи, а и другите средства, като програмата за асоцииране, ще ни позволят да преценим до каква степен се изпълняват дадените обещания. Това ще е един от основните ни приоритети през идните месеци. На второ място, ясно е, че Европейският съюз е, трябва да е готов да работи с Украина, когато тя започне и ако започне да реализира реформите – в списъка имаме примери за евентуални реакции при положителен развой на събитията в Украина, които варират от допълнителна економическа и финансова помощ до по-голяма мобилност и по-голяма економическа интеграция с Европейския съюз. На трето място важно е да работим не само с правителството, а и други основни фактори, като Европе... като Украинския парламент, членовете на опозицията, бизнеса, гражданското общество в процеса на европейската интеграция. Аз бях насърчен от ангажираността на опозицията да подкрепя реформи по пътя към европейската интеграция. За да предвижим работата в Южен Кавказ и Украина напред, а също и във всичките ни съседи на Европейския съюз, според мен Европейския парламент, тази комисия и комисията е, за парламентарно сътрудничество могат да изиграят много важна роля. Затова и искам да ви благодаря за възможността да ви дам информация за резултатите от мисиите днес. В унисон с е, практиката от предходни години, комисията ще продължи да следи развоя на събитията в съседните държави, чрез е, годишните доклади за изпълнението на европейската политика за добро съседство. Е, доклада за тази политика, за тази година ще включва похвали, а също и местата, където трябва да се положат допълнителни усилия, за да се изпълнят целите на плановете за действие. На 17 мая очаквам отново да дойда в парламента, само няколко дни след е, като е изляза от доклада за политиката за добросъседство, за да обсъдя този документ с вас. Благодаря. Е Благодаря на комисаря. Това въведение беше много интересно и ни въвежда в дебата, който предстои. Беше направен отличен анализ. Преди да дам думата за изказване, искам да дам думата на докладчика, господин Кирилов, който отговаря за Южен Кавказ. Благодаря ви много, господин председател. комисар Фюлер, бих искал да ви поздравя на първо място за тези ранни инициативи и разходи. Като докладчик за Южен Кавказ, аз вече разполагам с известна информация за това, че тези ранни посещения са високо оценени и че демонстрират силния интерес на Европейския съюз както към решаването на въпросите, свързани с сигурността, ангажирането в сътрудничество. Вие знаете, че отдавна, за дълго време, ние нямахме силно присъствие в региона. Сега имаме възможност да активизираме политиката ни и мисля, че това е наложително. Надявам се, че вашето посещение в трите страни от Южен Кавказ съдържа обещание за активно развитие на нашите отношения с тези страни, като допринасяме за извършването на оценка, както и да дадем тласък на демократичния процес и за развитие на отношенията с тези страни. Вероятно сте забелязали, че всяка страна може да бъде разглеждана отделно, но бихме предпочели те да бъдат третирани заедно и да насърчаваме дори сътрудничеството между тях, за да се допринесе за стабилността на региона. Това, което ме безпокои и се надявам, че вие ще се съгласите с мен, е, че двата конфликта, както конфликта между Грузия и Русия, ние чакахме а, той да избухне и тогава да се появим на място, но има и други конфликти, въпреки че и по тях не сме изразили много силна позиция. Става дума за Нагорно Карабах, Южна Осетия. Тук в комисията ние сме обсъдили по какъв начин можем да допринесем за мандата в рамките на Минската група. Лисабонският договор не ни позволява да бъдем безучастни наблюдатели. Изключително важно е тези два конфликта да разбираме, че хвърлят сянка и че трябва да наблягаме не само на економическите въпроси, но и на демократичния процес. В заключение бих искал да кажа, че бих желал да говорите с госпожа Аштън. Мисля, че тя скоро трябва да посети региона, защото само да правим декларации за развиване на отношенията не е достатъчно. Благодаря. Дава думата на колегата Ковачев за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви за това, което ни казахте за последните ви посещения в Южен Кавказ и Украина. Това е добър пример за сътрудничество между парламента и Европейската комисия. Аз нямам въпрос. Искам да се спре на конфликта между Армения и Азербайджан. Този конфликт съществува отдавна и дори Турция използва този конфликт Знаете, че ам, има различно тълкование на ужасните а, събития, които а, са се сключили, а, случили в началото на миналия век. Азербайджан и а, Емия, Армения се опитват а, да сключат а, споразумение какво може да направи Европейския съюз? Как по-активно бихме могли да участваме в, по един положителен начин в разрешаването на конфликта между Армения, Азербайджан и Армения и Турция от друга страна. И другия въпрос за а, Украина от името на ЕНП. Аз съм докладчик в Сянка по доклада за споразумението за асоцииране в университета Тарас Шевченко във вашата реч казахте, че външната политика на Украина почти на 90% е в съответствие а, с тази на Европейския съюз. Някои политически анализатори казаха, че а, има а, изместване на руската политика А, и доближаването и по-скоро тази на Русия. Смятате ли, че ще има намаляване или увеличаване на тези 90%, които вие споменахте? Благодаря, господин Ковачев. Давам думата на колегата Талер за две минути. Благодаря, господин председател. Господин министър, искам да ви поздравя и смятам, че е важно Европейският съюз да играе важна роля в тази неврологична част на Европа. Преди 4 седмици в съвместното заседание на нашата комисия в Тифлис, това беше 12-то заседание поред, взехме редица решения и направихме някои препоръки – Подобно заседание проведохме с Азербайджан през декември и също с Армения. Сближаването на тези три държави с Европейския съюз, към това те проявяват много голям интерес, ще бъде голям принос към стабилизирането на този регион. Аз имам въпрос във връзка с последните конфликти в този регион. и в частност по конфликта между Русия и Грузия. Как оценявате настоящата ситуация, женевските преговори и къде виждате една по-активна роля на Европейската комисия по отношение на успеха от тези преговори? Аз мисля, че трябва да се изкаже похвала на наблюдателната мисия. Тя беше единствената сила на място, която можеше да разпознава и да наблюдава проблемите. Вие виждате ли възможност за постигане на споразумение тази мисия да действа извън границите. Господин Бален за две минути. Благодаря. Аз искам да задам въпрос към господин Фюле, свързан с посещението им в Украина. Дали тя гледа на изток или на запад или в двете посоки? Новото правителство каза, че няма амбиции да се присъедини към НАТО, да се доближи до НАТО, но ако разгледаме решението, свързано с Черноморския руски флот, сегашното ръководство се опитва да балансира този акт чрез доближаване до Европейския съюз, включително в сферата на сигурността. Считате ли, че Украина е разединена относно това какво да бъде нейното бъдеще или не? Благодаря, господин Ван Бален. Давам думата на колегата Шулц за две минути. Господин комисар Фюле, вие говорихте относително кратко за настоящия конфликт в една и без това разделена страна – този конфликт е, я въвежда в още по-тежка ситуация. Преди четвърт век е, руската черноморска флота беше в Крим. Смятате ли, че тук съществува перспектива или по-скоро в далечна перспектива не съществува а, е, възможност Украина да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря на колегата Шулц. Колегата Рикиене за две минути. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че ни информирахте за вашето посещение за четири страни в съседство на Европейския съюз. Бихте ли ни дали вашата оценка, не само информация, за решението на Върховната Рада, парламента на Украина да удължи срока на ползване на Севастопол от руския флот до 2017 с възможност за още допълнително 5 годишно удължение. Знаете какво се случи вчера в парламента и по улиците на Киев. Знаем, че Руската дума е ратифицирала почти единодушно с 98% за по ваше мнение, как това споразумение ще се отрази върху суверенитета на Украина и как ще засегне перспективите на Украина за евроатлантическа интеграция. Благодаря. Давам думата на колегата Сивич за две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да говоря по въпроса за газовите доставки и споразумението за газови доставки. Това е споразумение, което е търговско, но не само. Става дума за бартерно споразумение в случая Украина в продължение на 20 години ще получава ефтин газ. Това е нещо като отстъпка, не в парична форма. Това е доста странно споразумение, което няма нищо общо с реформите в тази страна. Относно ролята на опозицията, аз следих кадрите от е, Украинския парламент от вчера. И аз съм силно обезпокоен от е, реакцията на, рус... на украинската опозиция, защото това, което се е, случи, няма нищо общо с демокрацията. Освен това, аз имах възможност да говоря с президента Янукович и новия политически елит, който управлява страната. Правителството прилага своята суверенна политика, има мнозинство в парламента, но има някои аспекти, които създават проблеми. Благодаря. Давам думата на колегата Ятамаки, който е докладчик за Азербайджан. Okay. Аз също посетих Южен Кавказ и установих, че те имат надежди за сътрудничество с Европейския съюз. Имам обаче две безпокойства, които искам да споделя. Първото е въпроса за Нагорно Карабах. Дали Европейският съюз не би могъл да бъде по-активен? За сега Държавите член Франция са ангажирани, но не Европейския съюз като такъв. Защо това е така? И какво може да се промени в бъдеще, поне малко. Азербайджан ще проведе в близко бъдеще парламентарни избори. Дали е възможно Европейският съюз положително да се намеси? Зная, че е трудно, това е независима страна, но Знаем, че неправителствените организации са доста слаби, опозиционните партии също са слаби. Доколкото разбирам, сега те се опитват да произведат избори. Но дали Европейския съюз не би могъл да бъде малко по-активен? Възможно ли изобщо подобно нещо? Благодаря. Давам думата на колегата Юланд. Благодаря, господин председател. Има два коментаря и един въпрос. Благодаря ви за този детайлен доклад. Първият ми коментар е свързан с поразумението от Харков. Обезпокоена съм от последиците от този договор за бъдеще. От една страна Опитът показва, че Кремъл може да отегли или да запази подписа си, но газовите доставки не са непременно гарантирани, докато военните се остават в Севастопол. Какво е вашето мнение относно сигурността и какви са вероятните ефекти а, за сигурността на Европейския съюз а, Европейския съюз има черноморска граница. Вторият ми коментар се отнася до облегчаването на визовия режим. Вие казахте, че трябва да се работи допълнително с тези страни, особено с тези в Южен Кавказ. От моя опит, от моята страна, знам, че в Естония преди 10 години имахме също визи с няколко от европейските страни, членки на Съюза. Зная колко е сложно, затова искам да ви насърча да предприемете допълнителни мерки в тази посока. Ако се обсъди споразумението с Азербайджан, бихте ли ни дали тук малко повече подробности? И още един последен оратор, Гаряно, за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие говорихте за облегчаване на визовия режим за страните от източното партньорство. А, говори се, че първо ще а, примахнете визовия режим за Русия. Можете ли да опровергаете или не тази спекулация? Гърция, Румъния и България са страни членки на Европейския съюз и за това какво е вашето мнение за отражението на споразумението между Русия и Украина за Черноморския руски флот върху сигурността на Европейския съюз. Благодаря. Давам сега думата на комисаря за отговор на въпросите. Имате думата. Благодаря. на колегите от парламента, господин Кирилов. По въпроса на неговата бележка, мисля, че трябва да кажем, че екипа, който оглавявах, бе след влизането в сила на Лисабонския договор. Тоест имахме тясна координация не само с баронеса Аштън, ние се опитахме да се свържем с е, колеги не само от е, общността, но и колеги по линия на общата политика за сигурност и отбрана. Относно конфликта в Азербайджан, Армения, какво може да направи Европейският съюз е, и други депутати повдигнаха въпрос в това отношение. Логиката тук е съвсем ясна. По силата на Лисабонския договор. Ако наистина искаме да играем по-глобална роля, и ако наистина искаме да говорим с един клас е, в сферата на външната политика, ние трябва да играем по-активна роля. И в това отношение съм напълно съгласен с Поронеса Аштен – глобална роля не можем да играем, ако първо не се свържем с съседите, които са най-близо. Разполагаме ли днес и утре с инструментите, за да изиграем такава активна роля? Не. Има много амбиции, въжделения, очаквания. Затова е, поговорих и по тези въпроси с е, госпожа Баронеста. Тя все още не разполага с необходимия инструментариум. Няма служба за външни работи. Ще мине известно време преди тя да може да използва инструментариума. Ще мине време преди Европейският съюз реално да заиграе тази по-голяма роля. Това означава ли, че днес не трябва да полагаме максимални усилия? Не, ние правим максималното и днес. Нагорни Карабах, акцента върху мерките за изграждане на доверие е факт. В момента се опитваме един вид да се четаем общата политика за външна политика и сигурност с общностни инструмент и вече се чувства влиянието на това в региона. Но очаквайте чудеса, но ще има постепенна реализация на един процес, в края на който Европейският съюз ще играе по-важна роля. Не само по отношение на съседите си, а и по принцип за решаването на конфликти. За тези 90%, господин Ковачев, е, мисля, че не е цитирано правилно. 90% от европейските декларации – подписани от е, Украина. Тези 90% от декларацията означава 90% сближаване с законодателството. Е, а Севастопол дали ще има последици, те първо ще, ще видим, ще бъде извършен е, анализ. Господин Талер относно преговорите в Женева. Опитах се да изясня, че ние не само трябва да продължим тези преговори, трябва да разширим обхвата на въпросите, които се обсъждат, да не говорим само за предотвратяването на инциденти. Споменах и за възможността за мисия на Европейския съюз в Грузия. И това, че тази мисия трябва да реализира изцяло своите правомощия и мандат, е, който засяга и двете страни на границата. Това все още не е възможно. Надявам се, че ще стане факт, е, но междувременно е много важно да работим с Русия тъй, щото Русия да изпълни всичките си ангажименти от последното споразумение за примирие. Както знаете, тя не е изпълнила всичките си задължения все още. Господин Бален, относно въздействието върху сигурността, дали ще има ответна реакция, те първо предстои да видим, пак ще повторя. Нека да изчакаме. Два дена са минали след подписването. Получих уверенията на президента, че ще че с този подход ще може да обърне по-голямо внимание на програмата за европейска интеграция. Получих е, уверение, че решението за базата не е взето тук така интуитивно, а се базира на анализ на евентуалните възможни хипотези след изтичането на договорните отношения за найем през 2017. Това е положението до момента по въпроса. Госпожа Андрикиене Интересно бе, че руснаците искат очевидно повече от 25 години, по-дълъг срок е бил обсъждан. Какво ще е отражението върху суверенитета? Пак те първо предстои да видим. Но не трябва да забравяме, че тази военна база съществува години наред. какво ще е въздействието върху европейската интеграция. Това, което казах в Киев, бе, че интеграцията ще се преценява в контекста на реформите и тяхната реализация, а не задължително в контекста на удължаването на договорните отношения с руската военна база. господин Швед, беше много важно да получим уверенията на украинската страна, на ръководството, че първо тази сделка не означава, че Украина няма постепенно да въведе европейски цени на газа и горевата. И второ, че тази сделка няма да се отрази на съвместните ни планове да усъвременим системата за пренос. Получихме уверенията, които очаквахме. Оптимизма. Мисля, че бях пределно ясен. оптимизмът ни в крайна сметка няма да се основава на хвърлените думи и на поетите ангажименти, а на делата от украинска страна. И когато бях там, на този етап е, важното бе да е ясно, че пакета реформи за Украина трябва да съответства на нашата програма на Европейския съюз. И мисля, че постигнахме това. На втория етап вече е важно да се използва матрицата, за да се дадат политически насоки за реализацията на всичко това. Както каза един от дипломатите в Киев, край с думите, да видим какви ще са делата. Колега Маки, е по въпроса за Накорно Карабах вече дадох отговор. Надявам се, че постепенно ще започнем да играем такава по-активна и по-конструктивна роля. Господин Оланд, относно оттеглянето на Русия, от, премахването на нейния подпис, аз прочетох руския вариант на сделката, две страници, и има само един подпис положен. В, на тези две страници се говори както за сделката за газа, така и за базата. Така че не виждам как могат да се разделят тези два въпроса. Те са обединени в едно в споразумението. Има едно споразумение по двата въпроса. Аз не защитавам Украина, но наистина беше важно да се отеглят от сделката от миналата година. Само, че не разполагаха с е, нужния инструментариум. Едно от възможните средства бе да привлекат интереса на Русия към системата за пренос на газ. Както знаете, Русия изгражда Северен поток и Южен поток. На практика върши всичко, И просто няма нужда от, европе... от украинската система за пренос. Така че Украина не успя да използва този коз и нямаше кой знае какви други козове в ръцете си. Пак просто споделям това, което ми казаха. Не ги защитавам. Това не е комис... позицията на Европейската комисия нито на Европейския съюз. Специалното партньорство с Азербайджан. Азербайджан не е член на СТО, страната сама ще вземе решение дали да се присъедини към тази организация или не и кога. Доколкото разбирам, това не е... не се предвижда в близко бъдеще. Поради това Азербайджан не може да преговаря за споразумението за економическо партньорство с Европейския съюз и за зоните за свободна търговия, което ще премахне едно много важно средство за европейска интеграция Проведехме обсъждане с партньорите, в резултат на което първия вариант е да се започнат преговорите за споразумението за асоцииране. Това можем да го направим. Имам достатъчно гъвкав мандат да започнем преговори. Дори и без да има паралелен процес на економическа интеграция. А междувременно ръка за ръка с това следва да се максимизира използването на съществуващи договорни отношения с Азербайджан, които и в сегашния си вид предлагат редица възможности за сближаване на Азербайджан с нашата вътрешна политика. На второ място, И двете страни не искат да спрат само с енергетиката. Не искам да пренебрегвам на този сектор, но просто искаме да се възползваме от енергетиката като двигател не само за модернизацията на Азербайджан. Тези, които са били наскоро в Азербайджан, могат да потвърдят, че е, всичко се променя буквално пред очите. Това може да послужи също така и енергетиката може да послужи и като двигател за по-цялостна помощ от страна на Европейския съюз за модернизация на азербайджанското общество. Наистина цялостна помощ. Ако актуализирате, усъвършенствате економическата си социална система, и то не само на едно равнище, а на две и три равнище, както е в Азербайджан, рано или късно може да се сблъскате с проблем. Именно в това отношение Европейският съюз може да помогне на Азербайджан. Затова и подчертавам именно това специално партньорство за модернизация. Надявам се, че ще има вече някои идеи към момента на посещението на председателя Барозо в Азербайджан. планирано е посещение и вече след това посещение ще получим насоки за бъдещата ни работа от е, ръководството. Относно дали първо ще паднат визите за Русия, не съм чувал нищо по този въпрос. Мисля, че има по-скоро съвсем ясна политика спрямо изискванията необходими за облегчаване на визовия режим. Това намира най-добро отражение в пътните карти за Западните Балкани. Затова изпоменах за пътна карта. Но пак ще се повторя. Въпросът все още е в дискусионен етап. Разбира се, държавите членки имат водеща роля в това отношение, но мисля, че е важно да изградим правилен подход по тези делегатни въпроси с страната. Благодаря. Благодаря, искам да ви благодаря за тези много подробни отговори в този толкова аналитичен дебат. Освен това, се вместите във времето. Искам да ви благодаря най-сърдечно. Надявам се да имаме срещи и в бъдеще. Следващото ни заседание ще бъде на 17 бай тогава тогава ще имаме повече яснота по въпросите, които трябва да обсъждаме заедно. Закривам заседанието за тази сутрин и ще продължим от 3 часа след обед.